Uh, започваме заседанието с приемане на проекта на дневен ред. Дневният се изменя със следните изменения. Точка 8. Гласуването по точка 8 създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недеклариран труд – И точка 10 ще бъде градски изменения на политиките, Точка 9 ще бъде от приятели в Европа. Точка 6. Изменение на регламент относно Европейски социален фонд. Що се отнесе до увеличаването на първоначалната сума за правителното финансиране за, младеж... за инициативата за младежка заетост. И точка 7. Приемане на становището под формата на писмо във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Hmm. Yeah. So the order to repeat it is... Uh... Повтарям редът за гласуване. Точка 8, точка 10, точка 9, точка 6 и точка 7. Um, all languages are available. Има устен превод на всички езици, изключение на хрватски и малтийски. Също така бих искала да ви съобщя, че като членове на комисията по заето сме поканени на конференцията на високо равнище, посветена на установяването и лансирането дейността на Европейската агенция по основните права и нейните нейната дейност, свързана с сериозната трудова експлоатация в Европейския съюз. Конференцията ще се проведе на 2 юни в Брюксел и е организирана от Латвийското председателство съвместно с Агенцията за основните права и Генералния секретарят на съвета. Пак повторим, конференцията ще се проведе на 2 юни и ще засяга някой от... ще засяга тема, която попада в нашите съществени правомощия, а именно тежките форми на трудова експлуатация в Европейския съюз. Пристъпваме към трета точка, одобрение на протокол от заседанието от 24 март. Някакви коментари? Не? Then we'll start uh, with uh, the adventure that в такъв случай продължаваме с приключението, започнало с нощи до късно и продължило до късно през нощта под ръководството на госпожа Мора Шартие. Става дума за преговорите с а, съвета по предложението с директива на Европейски парламент и съвета относно морските лица за изменение на, две, на няколко предишни директиви. И давам думата на госпожа Мора Шартие. Мерси. Много ви благодаря, госпожо председател. Всички мога да осведомя колегите, че тези тристранни преговори протекоха отлично, тъй като успяхме в а, рамките само на един тур от преговори да приключим преговорите с съвета и да постигнем споразумение и то при пълно зачитане на позицията на парламента и на мандата за преговори, който ни бяхте гласували и то с единодушие. Най-напред бих искал да благодаря на всички членове на Комисията по заето, с ваше позволение, госпожо председател, тъй като в начинът, който ръководехте тристранните срещи вчера, много ясно стана но което се усети, че комисията по заетост е гласувала много ясна позиция по предложения текст на Европейската комисия. Че има единодушна подкрепа за мандата за преговори и присъствието на докладчите в сянка от всички политически групи засили позицията на Европейски парламент, който наистина изглеждаше на много единен по целите, които си бяхме поставили. И това, разбира се, се отрази на самите преговори. Госпожо председател, ще си позволя да заявя, че позицията на Европейския парламент изцяло беше зачетена зачетохме всички предложения и изменения, които направихте. И в, в, за тази цел, за да го постигнем, през цялото време се възползвахме от подкрепата на комисията и благодаря на господин генералния директор от в Европе, от Европейската комисия, който във всеки един момент ни предоставяше необходимите разяснения, когато имаше нужда. Оказва се, че темата не беше толкова лесна в крайна сметка. Защо? Защото, както може би си спомните, преди около 14 месеца се провалихме при обсъждането на това предложение с директива и трябваше да намерим някакъв изход от това положение. От друга страна, ние се намирахме в по-силна позиция, защото имаше споразумение постигнато между социалните партньори и собствениците на флотата, което разбира се помогна, но едно подобно споразумение не влияе пряко на законодателния процес. Т.е. ние отбелязахме неговото съществуване, но трябваше по някакъв начин да го интегрираме в текста, въпреки че до голяма степен ни улесни работата. Трябваше обаче това споразумение, постигнато от заинтересованите страни, да бъде отразено в европейското законодателство. И третата причина за задоволство е фактът, че Европейският парламент въведе в проекто директивата една точка, която не съществуваше в текста на предложената Европейската комисия и текста предложената от съвета. Става въпрос за употребата на новите информационни и комуникационни технологии, за да може да продължава да съществува постоянна комуникация с морските лица. И а, тази точка, предложена от нас, беше включена в текста. И при това беше въведена с много ясно разграничение между новите информационни и комуникационни технологии и всички технологии, свързани с интернет. И по този начин успяхме да обогатим и да променим позицията на съвета. И така стигам до четвъртият си коментар. Като цяло сме много доволни от факта, че успяхме да приключим преговорите по, това, по тази проектна директива по време на латвийското председателство, тъй като то се показа изключително отворено, работеше в дух на много добро сътрудничество и вчера по време на преговорите във всеки един момент взимаше предвид предложението на Европейския парламент, дори взимаше предвид случаите, когато текста се разминаваше с текста предложен от съвета. С конкретни точки, които биха могли да, интерес, да се интересуват колегите от нашата комисия, държа да подчертая, че значението на малките и средните предприятия беше запазено в текста. А също така Подчертаваме, че морския сектор продължава да се ползва от статута на специфичен економически сектор. Включихме съдържанието на споразумението, постигнато от социалните партньори, но определяме това споразумение като общо разбирателство или common understanding на английски. Тоест, признаваме негото съществуване без обаче да му придаваме особена правна стойност. И парламента успя да убеди съвета, че трябва да се засичат основните принципи, като например безопасна среда на труд, достойни условия на живот и на труд, с които се включват и достъпа до професионално обучение. А знаете, че много държахме именно на този елемент и съвета за предвид нашите искания по всички тези най-важни за нас точки. Още веднъж ще благодаря на, представители на Европейската комисия и на съвета и преди всичко на вас самата за е, прекрасен начин, по който ръководихте тристранната среща, защото ми се струва, че всички заинтересовани страни останаха доволни от резултата постигнат вчера. Благодаря ви. Thank you. Uh, I think uh, that there are also the social... Благодаря ви. Струва ми се, че и социалните партньори и целият Европейски съюз са, са доволни от резултатите. Вече чух подобни сведения по-рано тази сутрин. Някой има ли коментари? Изглежда, че не. Госпожа Гуин тук ли е? Не. Добре. В такъв случай продължаваме с следващата точка от дневния ред. Е о Швейцария пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар. Това днес ще гледаме за първи път проекто становището към доклада, изготвен от комисията ИМКО по въпроса с Швейцария. И давам думата на докладчика Ансандер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, скъпи колеги. Е, текста, с който ви запознавам тази сутрин, е становище, изготвено от нашата комисия по доклад по собствена инициатива на комисия ИМКО, чието докладчик е нашия колега Андреас Шваб този доклад и това становище се задават въпроси пред препятствията за правилното функциониране на вътрешния пазар в европейското економическо пространство, което включва Исландия, Лихтенштайн и Норвегия но е, също така се отнася и за двустранните споразумения с Швейцария. По силата на тези споразумения, тези страни, които са същински и ценни партньори на европейския партньор, получават привилегирован достъп до нашия вътрешен пазар. Е, това е, е чудесна възможност за тях, но също така и за нас. И днес е, нашето сътрудничество функционира като цяло добре. Споразуменията са солидна основа за сътрудничество. Независимо от това обаче, тази възможност, която предоставяме на тези страни да се възползват от е, възможностите на най-големия пазар на света, трябва да вървят успоредно с четирите основни свободи, които се прилагат в тях. Е, стоките, услугите, капиталите и лицата трябва да могат да се движат свободно. Като докладчик е, от Комисията по заето си социални въпроси, аз се съсредоточих основно върху въпроса за свободното движение на лицата. Категоричните послания, които исках да отправя, са три. Първото е, трябва да се насърчават страните от Европейското економическо пространство и Швейцария да продължат и засилят усилията си за транспониране, прилагане и най-вече зачитане на е, действащото законодателство във вътрешния пазар е, ето защо приканвам Швейцария да приложи напълно директивата за прилагането на професи... за професионалните квалификации и е, възможно най-бързо да приложи ревизираната директива от 2013 година за признаването на професионалните квалификации. На второ място, сега трябва да се зададем въпроси върху последиците за свободното движение на лицата след е, швейцарската популярна инициатива от 9 февруари 2014 година. Това трябва да бъде наш същински приоритет и от по тази тема бих настояла Европейския съюз да не отстъпа от своите позиции, по основния принцип за свободното движение на лицата. И в своето становище аз искам Швейцария да дава привилегирован достъп на трудещите се и на предприятията от Европейския съюз. Настоявам и за това едностранните мерки, които са взети от Швейцария в полза на хърватските граждани, не са достатъчни и не могат да заменят ратифицирането на протокола за разширението на споразумението ЛСП към Хърватия. По същата тема становището насърчава Швейцария да спазва усилията, е, които са необходими за да участва Швейцария в програмата Еразъм Плюс. Това участие беше суспендирано, за да се гарантира реципрочност на обмена и е, за е, да не пострадат от това младите поколения от Швейцария и от Европейския съюз. Последната точка, на която исках да наблегна в моето становище, е на основното значение за отмяната на всички препятствия пред трансграничната мобилност между Швейцария и всички страни от европейското економическо пространство. За целта е, трябва да се насърчи освояването на чужди езици, но също така да има и е, по-добро осведомяване и, по и повече помощи за Онези, които търсят работа в мрежата на ОРЕС. Скъпи колеги, това е което исках да кажа по това становище. Е, като гражданка на Елзас, който е граничен район, аз виждам ежедневното движение на трудещи се е, през швейцарската граница. Аз съм особено чувствителна към тези въпроси, но мисля, че колегите от Германия и от Италия са не по-малко чувствителни от мен. Така че изключително важно е днес Швейцария да ни предложи конструктивно предложение, за да се отменят катастрофалните последици, които би могъл да има референдума от 9 февруари 2014 година. И преди да приключа и за да чуя мнението на колегите и на докладчите в Сянка, искам отново да благодаря на службите е, на Парламентарната комисия по заедостта и социални въпроси, сътрудниците на групата и е, на моите сътрудници. Сега е, очаквам вашето мнение по този текст. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на няколкото докладчици сянка, които виждам в залата. Госпожа Харкин от групата на Алда иска ли да добави нещо? Заповядайте. Благодаря. Подкрепям докладчицата, подкрепям основната идея на становището. Да, наистина има проблем с актовете на Европейския съюз, които все още не са транспонирани от Швейцария и страните от Европейското економическо пространство. Те трябва да транспонират тези актове, ако искат пълноценно да участват във вътрешния пазар. Докладчицата се спря и върху гражданската инициатива референдума от 9 февруари 2014 година. Необходимо е да се създаде институционална рамка, така че да се насърчи двустранният процес целящ пълното участие на Швейцария във вътрешния пазар. Европейският съюз трябва твърдо да отстоява основния принцип на свободно движение на хора. Трябва да подкрепяме и конкретни програми, като например Еразъм Плюс, както и прилагането и пълното признаване на директивата за признаването на професионалните квалификации. Благодаря, Роня Кари не е тук. Татьяна Жданока от името на Зелените. Благодаря. Поздравяваме нашата докладчица за изложените предложения, които напълно подкрепяме. Имам една бележка във връзка с равнопоставения достъп за работници и предприятия до Швейцария. Става дума за точка 3, в която се визира швейцарският референдум от 9 февруари 2014 година. Според нас тук са необходими по-силни формулировки. Ще трябва да сме по-настойчиви. Ще внесем съответното изменение. Благодаря. Давам думата на заместник-председателката ни, госпожа Язловецка. Пани Сандър, bardzo dobrej opinii, której... Благодаря ви. Бих искал да, да поздравя госпожа Сандер за отлично изготвеното от нея становище. Тя споменава ключовите елементи в сътрудничеството ни с Швейцария. По отношение на свободното движение на лица и стоки, това са елементи, които са много важни в досегашното ни бъдещето ни сътрудничество с Швейцария, включително и е, научните програми, програмите ЕОРЕС, Еразъм Плюс, е, програми, които са много важни за младите хора, които се намират и от двете страна на границата пречките пред мобилността, въведени или които могат да бъдат въведени с референдума, не могат да бъдат пренебрегнати, тъй като подобно възпрепятстване на мобилността се разпространява се повече в Европейския съюз и поставя под въпроса единението на нашата общност. Не може подобни ограничения да са едностранни и добродетелство само една от двете страни и смятам, че нещо комисия трябва да прави много ясно послание в тази насока. Благодаря ви, господин Штайнбург. Ja, auch wir danken der Verfasserin. И ние благодарим на авторката на становището за изготвения текст. Споделяме немалко от съдържащите се в него елементи, като например призива за премахването на пречките пред трансграничната мобилност. Подкрепяме констатациите за свободното движение на работници, ще трябва да застанем на твърда позиция спрямо Швейцария по този въпрос. Не би следвало тя да си избира само положителните аспекти от европейското економическо пространство, да прилага действащите актове частично. Ще внесем някои изменения. За нас е важно в рамките на Хоризонт 2020 да има гаранции за участващите в тази програма учени. Ще внесем и още някои изменения по отделни детайли, които не са толкова важни. Благодарим още веднъж за становището. С удоволствие ще участваме в работата по него. Благодаря, господин Герике. Благодаря, госпожо председател. Ще прочета изявлението на господин Башир, който за съжаление днес не може да участва в заседанието. От името на ЕКАРЕ приветствам доклада, който се спира върху настоящите пречки пред доизграждането на вътрешния пазар. Швейцария и страните от Европейското економическо пространство са сред най-важните ни търговски партньори. Групата ни приветства по-нататъчни действия в посока до изграждането на вътрешния пазар. Поздравявам госпожа Сандер за извършената работа. Радваме се, че становището поставя акцента върху растежа, конкурентоспособността и насърчаването на заетостта. Това са и основните предимства на вътрешния пазар. Становището на госпожа Сандер и докладът на комисия ИМКО съдържат препратка към състоялия се на 9 февруари 2014 година референдум. Не можем да отречем легитимността на изхода от него. Като пряко избрани народни представители трябва да отстояваме демократичните ценности, сред които е и правото на гражданите да изложат своята позиция по въпроси, подлежащи на референдум. Основна демократична ценност е и признаването на резултатите от такива референдуми. Като че ли в становището не се признават тези ценности, ценности, които трябва да отстояваме и спрямо четвъртия ни по големина търговски партньор. Настоящото законодателство и клаузите на вече действащите споразумения трябва да бъдат зачитани – но трябва да признаем, че от създаването на Европейското економическо пространство насам, Европейският съюз бе подложен на огромни промени. От тези промени проистекоха големи предимства, но и предизвикателства. Трябва да започнем работа за справянето с тези предизвикателства, така че да гарантираме и ефективното функциониране на вътрешния пазар. С удоволствие ще си взаимодействам с докладчицата и колегите през едните седмици. Благодаря, Доминик Мартан. Oui, merci, Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Съгласен съм с а, преждоговорящия. Швейцария се опитва да се защити и според мен тя има пълно право да го направи. Това е отговор на волята на народа, изказана на 9 февруари 2014 година. И аз съм осъдачен, че вие си позволявате да поставяте под въпрос свободно изразената воля на швейцарския народ, изказва се в интерес на защитата на своята държава. Според мен тази тема очевидно не ви засяга. И тъй като вече сме 7 е, май, наближава 22 май 2005 година, когато френският народ на референдум отказа Конституция на Европейският парламент с 54%, а вие и левицата, и десницата отхвърлихте, да, отказахте да приемате тези резултати и 10 години по-късно продължавате да не зачитате волята на гражданите, които противоречат които се противопоставят на европейската интеграция и че настроените, които вие определяте като популистки, стават все по- и по-широко разпространени в европейския в европейските държави. И аз ви призовавам да не потъпвате по подобен начин свободно изказаната воля на народа. Госпожа Юентки от групата на зелените. Бяхте се записали за изказване, но се отказвате от изказването си. Добре. В такъв случай продължаваме с гласуването. Yes, deadline for amendments. Крайна слава за внасяне на изменения по предложението за сътрудничество между Европейската економическа общност и Швейцария е на 12 май 12 часа. Госпожа Исловецки иска думата отново. Госпожа Госпожо председател, преди да пристъпим към гласуването, бих искала да изкажа едно опасение, свързано с дейността на нашата комисия през последните няколко дни. С притеснение последих пряката и непряка работа по два документа, които са включени в списъка за гласуване днес, а именно доклада за Европейската платформа за предплатяване на недекларирания труд и дейността ни по текста, свързан с семейните предприятия в Европа. По тези два текста се работеше по начин, който не отговаря на стандартите на нашата комисия. Това са много важни в момента теми и моля колегите да не допускат да се снижават нашите стандарти на работа, тъй като по този начин ще се намали и качеството на изготвените от нас текстове. Имаме задължение да гарантираме възможно най-високо качество на нашите текстове. Това е наше задължение. Благодаря ви. Е, мадам е, Ан Сондер. Госпожа Сандера. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви, че ми давате възможността да отговоря на колегите и да приключа разискването по отношенията ни с Швейцария. Бих искала да благодаря на колегите за изказаните от тях становища. Бих искала да ги уверя, че съвсем скоро ще имаме възможност да обсъдим отделните конкретни точки. Всички сме съгласни, че Швейцария е един от привилегированите партньори на Европейския съюз и в никакъв случай не се обсъжда възможност за поставяне под въпрос на резултатите от референдума в Швейцария. Не, трябва да намерим някакво решение, което да позволи и на Швейцария, и на Европейския съюз да продължат съвместната си работа. В заключение бих искал да се обърна към онези или по-скоро към онзи, който смята, че това не е наша работа. Припомня ви, че ежедневно 280 хиляди европейски граждани, живещи в граничните региони с Швейцария, работят в тази страна и смятам, че е наше задължение да се погрежим за тези хора и за техните условия на труд. Така че въпросът Швейцария наистина ни вълнува пряко. Благодаря ви. Thank you. There are others of you. Благодаря ви. Някои и други колеги искат доклад, но ми се струва, че трябва да пристъпим към гласуването, тъй като ни чака много дълъг списък за гласуване, така че пристъпваме към гласуването. Okay. Uh, those of you who... И така за колегите, които не присъстваха в началото на заседанието, бих искала да ви съобщя, че има промяна в реда на гласуване. Точка 8 ще, се гласува, ще гласуваме най-напред. След това ще гласуваме точка 10 след това точка 9, точка 6 и ще приключим с точка 7. Предполагам, че тази промена вече е отразена в а, е, вашия ред на гласуване, но исках просто да направя това уточнение за колегите, които все още разполагат с старият списък. И така започваме с компромис А. За, против, въздържали се, приема се. компромис А и за, против, въздържали се, проверка. The vote is open. Моля, гласувайте електронно. Има двама колеги от НП в повече, които гласуват. Един колега от НП в повече. Приема се с голямо мнозинство. Е, е, е, компромис it's изменение АФ за, против, въздържали се, приема се. Compromise AG, those in favor. Компромис А, Г, за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. Compromise A, I. Компромисно изменение А и за. Против. ли се. Отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Проверяваме и компромисно изменение А и. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинете, то, това е компромис да изменение пада. Забравете, че точно сме го гласували. Продължаваме с компромис АХ за против. Въздържали се, приема се. Amendment 12, yes. Those in favor. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, J за, против, въздържали се, приема се. Компромис А АЛ. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се. Aha, amendment 287. Изменение 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Остата беше напълно ясен, но добре. Моля гласувайте. Изменение 287. Край на гласуването. Amendment uh, Compromise AL. Компромис АЛ за против въздържали се приема се. Yes. Amendment 15. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АМ. Компромис АМ. За, против, въздържали се, приема се. Compromise AN. Компромис АН за. Против. Въздържали се. Приема се. This is compromise AO. Compromise AO. Компромис АО за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С един глас. Компромис АП. За против, ли се, отхвърля се. Проверка, добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Компромис АКУ за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, добре. Гласуваме компромис АКО. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 9 гласа в повече. Компромис АР. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АС и АСА за, против, въздържали се, приема се. It, it falls because we adopted the compromise AG. So okay. It falls as the It has already fallen because uh, compromise. Но то всъщност вече отпаднало, защото компромис а и е прият. Продължавам с компромисно изменение АТ за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. У, АУ за, против, въздържали се. Трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис А, В за против Възстрашали се, приема се. Изменение 458 за, против, Възстрашали се, отхвърля се. Проверка добре. Гласуваме изменение 458. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 459 за. То оттеглено. Но изменение 461 не е оттеглено. В такъв случай гласуваме изменение 461 за. Против въздържали се. Няма как да се разбере. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 34 за против въздържали се отхвърля се проверка по, изм... по изменение 304. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис А. Дубове за, против, въздържали се, приема се. Изменени 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 466 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре. Моля, гласувайте по изменение 466. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, моля гласувайте по изменение 78. Край на гласуването. Един колега в повече гласува от групата на социалистите и демократите. Сега всичко е наред. Отхвърля се с един глас. Uh, <coughs> изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83 не, всъщност проверяваме изменение 82, начало на гласуването. Отхвърля се 83-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, постигнали сме компромисно изменение Б за, против, въздържали се, отхвърля се. А, извинете, приема се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Компромис 94 за, против, въздържали се, не виждам. Затова нека да гласувам електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 92, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 93-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 93-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Ф. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение ФА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, да, то отпада. Така. 102 изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. 103-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Compromise G. Компромис Ж за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 113-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се с един глас. 117-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 119-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 119-то изменение за начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Да, трябва да бъдете много ясно да се вдигате ръката. 120 изменение е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно Изменение е и главно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Ж за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 131 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на гласуването по 131 изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 133 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме гласуването по 133-то изменение за. Край на гласуването. Отхвърля се. С два гласа. 135-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 136 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 136 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 137 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 изменение за, против, въздържали се. Не ми е ясно. Ако обичате, начало на гласуването по 138 изменение. Край на гласуването. Това е резултата. Благодаря ви. 139 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. Проверка. Начало на гласуването по второ изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение L за против, въздържали се. Не мога да кажа каквото и да било. Начало на гласуването. Начало на гласуването по компромисно изменение L. А, добре. Начало на гласуването по компромисно изменение L. L като, като, като, като language на английски. Или като Люксембург. Край на гласуването. Да, приема се. Добре, да, няма недоразумения. Аз допуснах грешка, не някой друг. Компромисно изменение N. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение М. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 159. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, изменение, е, изменение 150. Изменение 154. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение О, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение П за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто седемдесет изменение, първа част, без думите, които се четат на английски. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада, т.е. стигаме до компромисно изменение R за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение S за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис добъл В за против въздържали се приема се. Компромис Хикс. А, извинете, изменение 13 то първо за против въздържали се отхвърля се. Проверяваме изменение 13-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Компромисно изменение Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. 217-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 218-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 219-то изменение за. Проверяваме гласуването по 218-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АА. За. Против. Въздържали се. Приема се. 229 то изменение за, против, въздържали се, Нека проверим. Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се с два гласа. Е, компромисно изменение А, Б, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А, Б, малко А, за, против, въздържали се, приема се, но проверка на гласуването по изменение АБА, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 238 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение се за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение АД за, против, въздържали се, приема се. Изменение 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 18-то изменение 247. Първо, гласуваме 18-то изменение. Е, за, против. Да, откъдето тръгнахме. Е, кой е за изменение 18-то? Против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 247 и 19 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверка по гласуването на 20-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 изменение за, против, въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване по проекто доклада. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 44 за, 5 против и двама са неутрални. Окончателно гласуване по проекто законодателната резолюция за а, поименно гласуване. Um, The vote is now closed. Край на гласуването. 44 за. Thank you for this and... Благодаря за което. Бих помолила господин Пирински е, да вземе думата преди да вземем решение по преговорите. Благодаря, госпожо председател. От сърце бих искал да благодаря на парламентарната комисия за активното участие в гласуването бих искал да ви благодаря особено за сериозната подкрепа за този доклад. Аз е, е, бих искал да вземем решение за тристранна среща, защото темата за платформата е част е, от споразумение, е, което е от особено значение за обществото. Трябва да бъдем колкото можем по-активни, когато пристъпваме към е, заключителната фаза на създаването на платформата. Бих искал да благодаря особено на тези, които взеха активно участие в изработването на документа и при взимането на решението. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Е, е, е, в процеса на работата ние изработихме общо разбиране и доверие. По този начин се изработи документ, който е от препоръчително качество. В началото изпитвах известни резерви, но мисля, че в край на краищата постигнахме подкрепа. Благодаря. Е, Благодаря на докладчика господин Пирински. Гласуваме за възлагането на мандат за преговори с съвета. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Резултатът е 43 гласа за, 3 гласа против, 4 ма въздържали се. Е... Thank you for taking part. Благодаря ви, че участвахте в гласуването. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Пристъпваме към следващото гласуване по точка 10 от дневния ред градското изменение, измерение извинете, на политиките на Европейския съюз.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 The rest of the uh, voting list, as I tried to say that uh, there are in a new... Пристъпваме към останалите текстове, по които предстои да гласуваме. Както казах, първо ще гласуваме по градското изменение на политиките на Европейския съюз, след това по текста за семейния бизнес, след това за изменението на регламента за Европейския социален фонд, след това инициативата за младежка заетост – и накрая приемане на становище под формата на писмо за Фонда за приспособяване към глобализацията. Започваме с градското измерение на политиките на Европейския съюз. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, разделно гласуване. Първа част окоръжава инвестиционни програми. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Независим от и така нататък. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Промисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение СА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение и за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 15. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17. Извинете, изменение 18. Разделно гласуване, първа част, изисква от комисията и така нататък, завършва със селски райони. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, намалявайки в тези области. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение е. Извинете, първо изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение К за,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 Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, не виждам ясно резултата. Нека гласуваме електронно. Изменение 41. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 49. Край на гласуването. 23 на 23 гласа. Изменение 50. This one. Amendment 50, those in favor. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение Д. За. Против въздържали се, приема се. Abstentions rejected. We check amendment 55. Електронно гласуване по изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. The last uh, vote on this Изменение 58, разделно гласуване. Първа част отбелязва, че добавена европейска стойност за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. втора част започва с смята, че политиките на Европейския съюз и завършва с регионални политики. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст на становището. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 44 гласа за. Окей. Okay. Продължаваме. Благодаря ви. Преминаваме към семейните предприятия в Европа. Готови ли сте? Започваме с изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно. По изменение 1, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа разлика. Госпожо председател, моля ви, да съблюдавате и да гарантирате, че хората, които искат проверка, наистина са членове на парламента. Thank you uh, for that remark. Благодаря ви. We go to uh, uh, amendment 2. Изменение 2. Разделно гласуване. Първа част. Part one, families... Първа част започва с семейни предприятия, свършва с корпорации за, против, въздържали се, приема се. Втора част започва с като взе предвид и завършва с безплатно за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. No. Проблем ли има? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по изменение 8. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 12 за. Електронна проверка по изменение 11. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 6 гласа разлика. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24, разделно гласуване, първа част започва с, като взе предвид, че е особено важно и завършва с семейството. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по първа част. Моля, гласувайте. Извинявайте, имаше проблем с техниката. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част започва с най-вече приложното поле на и завършва с 600 000 работни места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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. And it's carried. Приема се. Then we go to amendment 31. Those in... Изменение 31. За. Против. Въздържали се. Еле... Изменение 31. За против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50, разделно гласуване, първа част започва с след като идентифицира, завършва с в семейството за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по първа част на изменение 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част започва с понижава, завършва с насърчи. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по втора част на изменение 50. Моля, гласувайте. The vote is closed and it's uh, carried. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за. Изменение 51 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57. За. Против против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по изменение 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по изменение 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 79. Първа част без намалени данъци върху наследствата и подаръците. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по втора част на изменение 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 80. За. Против. Въздържали се. Вероятно се отхвърля. Да проверим ли електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 83. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по компромис хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 86 за против въздържали се adopted Amendment 85. We adopted a compromise which replaces Amendment 85. The voting list says we have to vote, right? Yes. So we vote. We vote. We, vote. we repeat the vote on Amendment 85. Гласуваме отново по изменение 86. Трябва да гласуваме по него, тъй като не отпада. Изменение 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 87. Моля, гласувайте. Извинете, госпожо председател. Компромис Хаш замества изменение 85, което означава, че всички останали отпадат. Тогава защо гласуваме? Изменение 85 е преобразувано в компромис. Изменение 85 не бе гласувано като такова, а като компромис 4А. Сега гласуваме по всички останали изменения по точка четвърта. Uh, Изменение 87. За. Все още гласуваме електронно. Мога ли да обявя края на електронното гласуване? Да, добре. Отхвърля се. Изменение 88. И по него ли ще гласуваме? Да. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Then Amendment 93. Изменение 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 94. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 95. За. Против против, въздържали се, приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 97. Моля гласувайте. And the vote is now closed. Край на гласуването. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 98. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Amendment 100. Изменение 100. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101. Гласуваме електронно по изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 105 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по текста на проектостановището с приятите изменения. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 4 гласа разлика. Okay, we vote on the question for oral Така, и сега продължаваме с гласуването на въпроса за искане на устен въпрос относно инициативата за младежка заетост. на гласуване. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Изглежда всички са гласували. Моля, гласувайте с картите за гласуване. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Fantastic to be unified. Next item is item 7. Yeah. Uh, next item is item 7. Продължаваме с точка 7 от дневния ред. Относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е писмото, което ще изпратим за. Отново гласуваме електронно. And those who have not voted have lost that тези, които още не са, не са гласували, няма да има тази възможност, тъй като вече приключи гласуването, приема се единодушно. И това беше последното гласуване. Имаше пълно единодушие по последните две гласувани точки, което е просто чудесно.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 thank you for taking part in the voting session, but now we will proceed with our ordinary meeting, and that means... Сега продължаваме с обикновената част от заседанието, т.е. моля ви да прекратите личните си разговори. Продължаваме с трима оратори, които ще представят институционалната среда на инструмента за микрофинансиране на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд и една консултантска фирма, която е изготвила междинната оценка на програмата. Това е фирмата Rumble, след което ще чуем от финансовия посредник Ед в Франция. И най-накрая ще чуем и един от крайните бенефициенти на програмата, тук в Брюксел. И така давам на всеки един от ам, ораторите ни по 5 минути. Най-напред давам думата на Европейската комисия на госпожа Андрея Майер, ръководител от, на екип, отговарящ за предприемачеството, микрокредитирането и много други неща. Госпожо Майер, имате думата. Thank you very much. Um, Благодаря ми. Помолиха ме да ви введа накратко в Европейският механизъм за микрокредитиране на Европейския съюз Прогрес. So, in order to contribute to employment за да се допренесе към увеличаването на трудата след и социалното приключване, програмата Прогрес се стреми да насърчи достъпа и да улесни достъпа до микрокредитиране за отделни лица и за микропредприятия, в частност на лица от най-уязвимите групи, като целта е или да се създаде ново предприятие или да се подкрепи вече съществуващото такова. Целите ни в началото бяха за 446 46 000 микрокредита в размер на 500 милиона евро. Това трябва да бъде възможно с принос страна на Европейския съюз в размер на 100 милиона. Първоначално имаше и принос от страна на Европейската инвестиционна банка в размер на 100 милиона. А продуктите, които предоставяме са гаранции, но за тях ще чуете малко по-късно. Те, разбира се, създават ефект на лоста. Или казвам с друго, други думи, ако се инвестира едно евро в гаранции, ще се, резултатът ще бъде повече от едно евро под формата на микрокредити. Съвсем накратко как са, каква е рамката. Бюджет на Европейския съюз и бюджета на Европейската инвестиционна банка се, определят, се управляват от Европейския инвестиционен фонд, а той не отпуска пряко микрокредити кредити на микропредприемачи, а на посредници в Европейския европейските държави, които могат да бъдат банкови или небанкови, могат да бъдат частни и публични лица. Те могат да, бъдат, да получават гаранции, заеми и други. И малко по-късно ще чуете по-подробна информация от господин Ериксън по различните инструменти. И тези посредници отпускат кредити на крайните бенефициенти. Какви са резултатите? Към момента има 76 операции с 60 доставчици на микрокредити, които обхващат 22 държави членки. Защо само 22 държави членки участват? Ами това всъщност е доста добър резултат инструмент се функционира въз основа на заявки и съответно ако няма доставчик на микрокредити от една държава член, който е подал за искане за средства от програмата, тази държава не участва. Бяха отпуснати Казах ви беше целта за отпуснатите средства. Към момента има 31 милиона отпуснати микрокредита в размер на 270 милиона евро, т.е. още сме много далеч от постигането на целта ни по отношение на общият а, размер на програмата. Защо? Тъй като средните, средностатистическите микрокредити са в по-малък размер от първоначално предвиденото. Това обаче значи, че резултатите са положителни, защото една от групите, която, до която достигнахме, иска по-малки кредити, сравнение на предварително предвиденото до каква група бенефициенти постигаме. Тук държа да отбележа, че тези данни са, са за отделните лица, които получават микрокредити и не включват микропредприятията. Но, както виждате, равнището за отпускане на микрокредити за жени е по-високо сравнение с средното равнище на, микро... на предприемачество с жените около 60% се отпуска на лица, които до момента са били незаети, което е добър резултат по отношение на създаването на работни места. И макар данните да не са да не дават отлични резултати навсякъде, като цяло нашата програма постига поставените и цели. А ще чуете малко повече за конкретните резултати в представянето на Карин Адстром от подизпълнител на, от предприятието по изпълнител, което изготви временната оценка на програмата. А сега няколко думи за бъдещето. В рамките на програмата за заетост и социални инвестиции програмата има три важни стълба. Първият са гаранциите и е, финансираните инструменти. Второ място е финансирането за изграждане на капацитет което се основава на много успешната подготвителна дейност на Европейския съюз за предварително подготвяне на капацитет. И тези два елемента се съдържа и в третият стълб на програмата за заетост и социални инвестиции, техническо сътрудничество и изготвяне на, капа, на капацитет, изграждане на капацитет. Това беше една, един пилотен проект пред, до сега. А сега виждате, че всички елементи, свързани с микрокредитирането, се похващат в една програма, която е напредък сравнен с предишният финансов период. По това време микрокредитирането беше разпръснато сред редица програми и редица генерални дирекции на комисията. И накрая няколко думи за програмата за зето социални инвестиции. Има специфичен финансов инструмент за социални предприятия Това беше специфична група за, под, за подкрепа в рамките на програмата Прогресно, но тази група не беше достигната, може би защото те си предприятия имат нужда от финансиране в размер над 25 000 евро и затова те се нуждаят от специфично финансиране в новата програма. Вече споменах финансирането за изграждане на капацитет. Европейския парламент вече предвиди разпоредби, механизми, възпрепятстващи прекамерното задлъжняване, но тук още веднъж подчертаваме този факт, като включваме разпоредба, като се изисква доставчиците на микрокредитири да спазват принципите на етичния кодекс на институциите по доставящи кредити. Надяваме се също така, че сме ввели подобрения, които да подобрят докладването. Има също така и промени, променени условия за гаранциите, но няма да влизам в, в подробности. И не на последно място се засилват изискванията за обучение и мониторинг, като целта е да се предоставя адекватна подкрепа, за да може новосъздадените компании да се превърнат в успех. Благодаря ви. Thank you, madam. Председателката, благодаря госпожо Майер. Сега давам думата на представителя на Европейския инвестиционен фонд, господин Пер Ерик Ериксон, е, който е ръководител на микрофинансовите инвестиции. Благодаря ви. Е, ще ви запозная с приложението на този инструмент до момента. Започваме с, с стратегията за прилагане, е, която иска прилагане на няколко продукта е, и трябва да работим с 28 страни, с е, различни финансови инструменти и с различни институции, банки, корпоративни банки, малки банки, търговски банки, различни микрофинансови институции. Ние предлагаме е, на тези различни посредници, различни инструменти, е, от съвсем малки рискови инструменти, като първоплатими заеми е, до дялове. Имаме предвид местно финансиране в местна валута и също така улеснение при фиксиран обменен курс Продуктите се предполагат в е, стандартна форма по английско законодателство, на английски язик. Е, ние използваме различни търговски термини и искаме да се насочим и към така наречените небанкови микрофинансови институции. Е, инструментите за гаранции тук отново имаме покриване на риска с разнообразно микрофинансово портфолио и те по този начин се използват принципи на делегиране, одобряване на отпускането на заеми вече не се изисква, а се поема от, всяк, от всеки отделен финансов институт. Искаме да се намалят и загубите и да се увеличи е, възстановяването. Е, всички гаранции се предоставят безплатно е, с тези инструменти ние цедим различни финансови посредници. Е, за всички продукти е, прилагаме така наречените механизми е, за насърчаване, за да могат финансовите инструм... посредници да отпускат такива заеми, примерно за гаранциите. Ние искаме да се отпуска такива гаранции при отвояване на глобата, ако не се отпуска както очакването. Освен това има подготвителни клаузи, ако може финансирането да се изплати предварително е, и освен това се предоставя механизъм за насърчаване, за да се увеличи е, е, получателите с така нареченото социално покриване при е, по-низки финансови разходи за финансовите посредници. Прилагат се изисквания за съвместно финансиране, защото част от финансирането от е, микрокредиторите ще се финансират е, от средства, които самите посредници могат да вземат и това се отнася за по-големи финансови институции, като например банките. Колкото до структурата за прилагането, ние действаме като менеджер на фондове, е, е, е, фондови структури, като например в Люксембург, е, но комисията трябва да търси и е, акционери, но също така и други инвеститори. Този инвестиционен фонд се управлява възоснова на е, на основа за социално покритие, като едновременно се запазват и активите на фонда инструментите за гаранции. Е, имаме е, бюджетни средства, които евентуално могат да бъдат загубени, защото така се покрива най-високата е, степен на риск. Тоест, ново портфолио, First Lost Piece, така нареченото, ново портфолио. Ако погледнете резултата от прилагането, в ляво виждате броя на страните, е, броя на договорите, които са подписани от посредниците, броя на е, тези, които отпускат микрокредити, достигнали са хиляди и най-накрая виждате обема на микрозаемите, които са постигнати до сега. Виждате е, за период от 4 години, разделен е периода на две части. Втората част от прилагането вижда чувствително увеличение на тези, които са получили микрокредити микрокредити. Увеличава се и обема, което означава, че има много повече активни договори е, по средата на периода спрямо първоначалната фаза. Така че виждаме, че, че е, можем да постигнем целта от е, целта до март месец тази година да постигнем 37 000 микрокредитори. И накрая е, данни за финансирането. Виждаме, че основната концепция се прилага. Имаме 50 е, посредника в 22 страни. Е, ние смятаме, че сме постигнали целта по отношение на микрокредиторите и на обемите. Обикновено това се използва за първо платими дългове и за гаранции. Освен това, имаме гаранционен бюджет, който се отпуска в рамките на 23,6 милиона. Той е недостатъчен, вече е изчерпан, искането е много по-голямо от наличните средства. Виждаме, че прилагането се осъществява по-трудно спрямо банките, е, които искат по-голяма подкрепа от финансовите институции. Това се очакваше от самото начало е, ние, е, макро, микрокредиторите не могат е, реално да се конкурират с по-големите проекти, които се финансират от банките. Е, много трудно се прилага продукта за акции ние виждаме, че трябва да има изграждане на капацитет, обаче много трудно се намират са инвеститори и много микрокредитори е, са създадени като фундации, е, т.е. първоначално е, няма разпределение на капитала, е, всъщност няма акционери. Благодаря ви. Е, to... Благодаря. Давам думата на госпожа Адстрем управляващ консултант в отдел Европейска политика и економика. Ще направите изложение за програмата Рамбъл. Имате думата. Ще се изкажа в качеството си на участвала в междинната оценка на механизма за микрофинансиране прогрес. Междинната оценка бе възложена на нашето дружество от Европейската комисия. Трябваше да разгледаме ефективността, ефикасността, допълняемостта и устойчивостта на работата по този механизъм до юни 2013 година. Както каза изказалият се преди мен, се наблюдава значително увеличение в размера на финансирането по механизма. Но мисля, че констатациите от първия междинен период ще бъдат полезни, що се отнася до постигнатите ползи за получателите на микрокредити. А що се отнася до въпроса дали в резултат от механизма се е увеличил достъпът до финансиране за целевата група, то Категорично констатирахме, че това е така. Извършихме проучване сред получателите на микрокредити, като трябва да кажа, че бе трудно да се установи връзка с тях. Нашата извадка показва, че 60% от тях са кандидатствали за кредит за първи път по този меха... за първи път. 56% заявиха, че би им било трудно да получат кредит, ако не съществуваше този механизъм. Няколко думи за уязвимите предприемачи, като представители на младсинствени групи, хора с увреждания и други. Трудно е да се събере информация за тази група. И това е така, защото в настоящите економически условия уязвимостта следва да се дефинира много по-широко. Ако разгледаме, например, размера на доходите на ползващите микрокредити, то ще установим, че 43% живеят под прага на бедността, определен от Евростат. А, Тоест, една от основните задачи на механизма е да достигне до финансово уязвими лица. Социалната цел не е постигната. Ако бяхме заложили на социалния аспект по-силно още от самото начало, то тогава, може би, повече посредници щяха да подписват споразумения и да използват механизма. Какво е въздействието върху получателите на микрокредити? Резултатите показват, че механизмът е допринесъл за създаването на нови предприятия. На голяма част от ползващите кредити бяха самонети лица. Около четвърт от тях бяха безработни към момента на кандидатстването. Повечето от тях ползват кредит само от година, така че е много трудно да кажем как ще се развият нещата в бъдеще. Когато ние правихме проучването, само 4% заявиха, че бизнесът им не работи към момента. Проучих, проведохме и проучвания по отделни случаи за да установим какво е въздействието на механизма върху създаването на нови дружества и предоставянето на капитал за инвестиции. Съгласно резултатите от проучването, половината от участниците докладваха за увеличаване на оборота си. 40% докладваха за увеличаване на доходите си в резултат от получения микрокредит. Това показва, че ще има определено въздействие от този механизъм в бъдеще. Ако се спрем върху ползите за посредниците, т.е. за институциите за микрокредитиране, то ще установим, че най-вече по-малките такива институции заявиха, че целият процес по подаване на заявление, преговори, изключване на споразумение е допринесъл за изграждането на капацитет в тяхната институция. Това им е дало възможност да се подготвят по-добре за търсенето на финансиране от други източници. Тези институции заявиха също така, че предоставянето на микрокредитиране по механизма е допринесло за способността им да поемат риск при по-низки лихвени проценти. Няколко думи за препоръките ни. Установихме, що се отнася до допълняемостта, че има много малко примери за взаимодействие между Европейския социален фонд и механизма за микрофинансиране прогрес. На теория между тези две структури има много пресечни точки. Европейският социален фонд финансира много програми за микро предприятия, за жени предприемачи в държавите членки. Така че теоретично има голям потенциал за взаимодействие между механизма за микрокредитиране и Европейския социален фонд. Благодаря. Давам думата на Ло, госпожа Лорко Сиера Костер, директор на отдел финанси и операции в дружество финансов посредник във Франция. Благодаря ви. Ще ви представя опита на Ади това е институция, небанкова институция за микрокредитиране в Франция. Нашето предприятие се възползва от програмата Прогрес през последни няколко години и така преди да ви кажа, преди да ви поставя опита ни с прогреса, ще ви кажа няколко думи за нашата история като Асоциация за микрофинансиране. Нашата структура беше създадена през 1989 година и има три основни мисии. Да финансира лица, които няма как да имат достъп до банково кредитиране чрез микрокредитити с цел започване на економическа дейност и увеличаване на доходите. Втората ни мисия е да съпътстваме тези новостадени предприятия, за да могат предприемачите да разполагат всички възможности да постигнат успех в дейността си. И на трето място да лобираме за подобряване на условията за микрокредитиране в Франция, за да можем микрокредитите да изпълняват своята функция и за да може да се улесни достъпа до финансиране за най-малките предприемачи. няколко конкретни данни. Миналата година, през 2014 година, на 16 000 клиенти са получили микрокредит от АДИ като основно тези кредити са отпуснати за създаване и е, разработване на микропредприятия, но някои от тях са получили микрокредит и за да могат да се върнат е, на работното си място, на платено работно място. Миналата година също така над 20 000 наши клиенти са възползвали от някакъв вид услуги, спътващи услуги, било то участие в е, обучение или чрез е, индивидуална подкрепа. И също така новият ни инструмент са микро застраховки, които са създадени специално за нуждите на получателите на микрокредити. Какво разграничава АДИ от а, други структури, които подпомага създаването на микропредприятия? Разграни... Разликата е в а, групата, към която сме се насочили. Виждате ня разбивка на, на екрана пред вас. Сред клиентите, които се обръщат към АТИ, 44% са хора, живещи под прага на бедността, съгласно официалното определение за праг на бедност, в момента, в който сключват договор за кредит. Освен това, 28% от нашите клиенти Мога само да четат, пишат и смятат. Това е, е цялото им образование, а освен това 10% от, от тях изобщо не са грамотни. Вижте също така, че процентът на жените сред нашите клиенти е много над средното равнище на жените предприемачи във Франция. Нашата структура действа на територията на цяла Франция, т.е. континентална Франция и през морските територии на Франция, Гвиана, Майот и другите отдалечени територии на Франция, чрез един много добре сплутен екип на служители на нашата фундация, но тъй като ние сме фундация, разчитаме и на близо 1300 доброволци. Често става въпрос за пенсионери, които безвъзмезно предоставят своите услуги на нашата структура. За да може да осъществява своите действия по микрокредитиране, АДИ се финансира чрез голям брой финансови институции в Франция и в микропрограмите за финансиране прогрес използвахме възможността за дългосрочно финансиране по Европейския фонд за финансиране. А по въпроса на оперативните разходи, а нашата структура разчита най-вече на финансови инструменти, гарантирани от публични финанси, включително и чрез Европейския социален Европейския инвестиционен фонд. Получаваме също така и частни дарения от публични частни структури а все повече се увеличава и а, ефектът на лоста, с който се финансираме от вече отпуснати кредити. А по въпросната с програма с механизма за микрофинансиране прогрес не е еднократно сме го използвани. През декември 2012 година сключихме договор за гаранция, който ни позволи да гарантираме микрокредити в размер на близо 34 милиона евро. Също така сключихме и договор за заем, сключен предварително първоначално през декември 2013 година за размер 10 5 милиона евро, извинете, след което през 2014 година предпописахме договора, за да се увеличи размера му до 7 милиона и половина като тази, тези средства се използва за отпускане на кредити на мал, много малки предприятия. За нашата скулптура Ади, тази сътрудничество с програмата беше много полезно, тъй като ни позволи да разработим нашата дейност, да я разширим. И част от дейността ни нямаше как да се осъществи. Разширяването на броят на кредитите и грантите нямаше как да се осъществят без механизма за микрофинансирането прогрес. Много беше важно за нас и да, да работим в сътрудничество с екипите от Европейският инвестиционен фонд, които по-добре познават а, а, климата за микрокредити в Европа. По въпроса за договорите, да, господин съм го спомена, доста сложни са договорите, те винаги след това са на английски, което, не, което доста осложнява работата на другите структури, особено на неанговорящите. И а, изискванията за докладване действително са доста тежки и не винаги се съвпадат с информационно-технологичните системи, с които ние разполагаме. Какви са предложенията ни за бъдещите програми на Европейската комисия? Те са четири. Първо, предлагаме отново да се преразгледа европейското определение за микрокредитиране, тъй като дефиниция е от преди 10 години. Не, не вече, защото това определение се съсредоточава върху максималния размер на кредита от 25 000 евро, а според нас е по-важно да се съсредоточим на социалното измерение на микрокредитите, тъй като всеки кредит е, в размер до 25 000 евро не винаги има същите социални измерения и социални ползи. На второ място трябва да се случим върху ам, различните специфични видове микрокредитиране. Ние, например, сме разработили микрокредит ам, за лица, които искат да се върнат към платена работа като служители следващото предложение е по-добре да се включат участниците в сектора в изграждането и управлението на програмите, а много са действащите в областта на микрокредитирането. Има и банкови и небанкови институции, има и големи а, мрежи, които обединяват подебни подобни институции и смятам, че тези мрежи трябва да участват по-активно от етапа на разработването на програмите, но някои от тях може би биха проявили интерес да участват и в самото изпълнение на програмите и управление на програмите. На трето място насърчаване и подобряване на микрокредитирането в държавите членки. Някои държави членки разполагат с законодателна рамка, която позволява развитието на небанкови институции, които отпускат микрокредитиране, като Франция и Белгия, например, но други страни, като Германия, със сигурност има и други държави членки, не разполагат към момента с законодателна разпоредба, която да даде възможност на небанкови институции да отпускат микрокредити, а това разбира се възпрепятства развитието на микрокредитирането в тези държави. И последното предложение е да предвидим в а, разпоредбите възможности за финансиране на а, мерките за подкрепа и съпътствие на бенефициентите, тъй като тези мерки а, са доста скъпи и, скъпи и като финансови средства необходими за изпълнението им и като време, но те са важни и няма как да се вземат предвид от кредито опускащите институции, освен ако не се увеличат прекомерно е, лихвите за получателите на мекрокредити. Затова смятам, че трябва и вашата програма е да вземат предвид тези нужди от е, мерки за подкрепа на получателите на микрокредити. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Така стигаме до едно от лицата, които са направили нещо от програмата, които са и използвали. Може би това е най-интересното за нас. Господин Депинто има думата. Добър ден на всички. Казвам се Ксавио. В момента съм на 32 години и бях един от бенефициентите на заем Микростарт, микрокредит за предприятието Микростарт. Преди пет години, когато дойдох, дойдох в Белгия, и защо нямах намерение да имам търговско предприятие, както имам в момента. Започнах да работя в търговията на конфекция и на платове Работих навсякъде две години и доста добре се справих, обаче исках да постигна нещо повече, защото съм предприемач по дух и исках да постигна нещо повече за себе си. Междувременно обаче се разболях е, е система на лимфната е, система и се наложи една година да лежа в болница, без да работя, така че живота не винаги продължава както ние искаме и се появява някакво затруднение. След битката с е, болестта, когато не работех, останах без работа. Трудно беше, защото хората бяха загубили доверие. Беше много трудно да намеря работа на пълен работен ден и тогава ми дойде идеята да направя някакво търговско предприятие, нещо на моя сметка, обаче нямах пари. Банките не ми отпускаха заеми, защото нямах постоянна заплата. Беше много трудно да получа заем, за да изградя нещо. И тогава стигнах до микростарт Бях е, говорил с е, съветничка по Микростарт. Първо обсъдихме проекта. Най-интересното е, че не се заговаря веднага за пари, защото когато отидеш в банката, питат колко пари ти трябват, е, колко можеш да изплащаш на месец и така нататък. Докато в Микростарт не говорихме първо за пари, а първо за проекта, после за идеята и за моето образование. Така че разработихме подготвителния етап за търговското предприятие и после кредита. И после говорихме за пари. Това е най-важното за тях. Има възможност за обучение. Аз не бях обучен, за да отворя търговско предприятие. Микростарт ми предостави информация и ме обучи. И така успях да отворя собствено предприятие преди 2 години Адаптацията беше много подходяща. След известно време отворих второ предприятие. Живота отново потръгна и това е чудесно. Бях подготвен за пазара на труда. Успях да навлеза в него. Аз бях предвидил оборот, който в последствие се отруи. Отруи се оборота спрямо първоначално предвидения. Отворих трети магазин в Белгия, който след два месеца препродадох беше много хубав магазин и е, дойде човек, който влезе в магазина и наистина поиска да го купи. И аз не отказах, защото исках да постигна още една. С какво ме подкрепи микростарта? Аз бях социално слаб, нямах работа, бях социално изпаднал, ако мога така да се изразя, бях боледувал, нямах никакви доходи. Микростарт ми помогна, създадох работни места. В момента при мен работят трима човека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 Дори мисля да отида в Франция с помощта на АДИ за освобождаване на стоката от такси и акцизи. И с микрокредита аз получих помощ, но не, не, парите не бяха най-важното. А всички хора, които ме съпроводиха, те ме съпроводиха да стана някой друг, да добия доверие в себе си. И първия най треботник от мен беше съпругата ми. Скоро ще имам и дете, така че микростарт изцяло промени живота ми. Председателката, да, е, това беше нещо хубаво. Много обичаме, много обичаме да слушаме е, е, такива разкази. Благодаря ви за изказването. Сега Давам думата на член на нашата парламентарна комисия, господин Шулц. Вие сте докладчик по приложението на програма Прогрес за микрофинансиране. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Нека първо благодаря на нашите гости, които ни докладваха за това, което са постигнали през изминалите години по тази програма. Благодаря на нашата комисия, на координаторите за организирането на днешното изслушване. Преди няколко месеца вече разговарях с някои от присъстващите тук гости. Обсъдихме и възможността за провеждането на изслушване, но тогава мислехме, че може би не е добре да се организира точно такава проява, но това, което ни разказа току-що господин Пинто, показва, че тук в комисията обсъждаме важни за Европа теми. От първа ръка днес успяхме да установим какви са резултатите от работата ни в Европа, какви са резултатите на цялостния процес тук от обсъждането в парламентарните комисии до гласуването в пленарната зала. За това и благодаря на господин Пинто, че откликна на поканата ни. Темата за микрофинансирането според мен е много важна. Защо? Защото в момента говорим за редица региони в Европа, където хората не са в толкова добро положение. Сред тези хора са и много младежи, хора, които отчаяно се опитват да подредят живота си. Много от тези хора имат големи затруднения да кандидатстват за кредит, от големи банки, дори и кредитът да е в размер само от няколко хиляди евро. Затова програми като механизма Прогрес и последващите програми, според мен са особено важни. Докато изготвях доклада, който ще представя на следващото заседание, ми направи впечатление следното. Става дума не само за предоставянето на финансиране, а и за консултиране. Хора като господин Пинто се нуждаят от финансиране, но те се нуждаят и от напътствия за това как възможно най-ефикасно да се възползват от тези средства. Преди да премина към въпросите си, нека ви обърна внимание на това, че службата за научно-изследователска дейност на парламента е изготвила документ, който е предоставен на колегите от комисията. В качеството си на докладчик по темата, днес искам да задам няколко въпроса на представителите на Европейската комисия, на Европейския инвестиционен фонд и на финансовия посредник от Франция. Програмата Рамбол е много важна, тъй като тя допринесе за продоляването на някои пропуски по механизма прогрес. Затова съм и очуден от това, че уста за микрофинансиране все още не действа. Докъде са стигнали преговорите между Комисията, Европейската инвестиционна банка и инвестицион... Европейския инвестиционен фонд? Вторият ми въпрос е към госпожа Майер от Генерална дирекция за етост и се отнася до изграждането на компетентност сред посредниците в микрокредитирането. Какви са според комисията възможностите за финансирането на обучения за бенефициентите и за финансовите посредници? Важно е според мен и консултирането, а не само предоставянето на финансови средства. Третият ми въпрос е към финансовия посредник от Франция. Съгласно член 2 от действащия законодателен акт на Европейския съюз, горният праг за броя на служителите е 10 000, а горният праг за оборота е 2 милиона евро годишно. Максималният размер на кредита в случая е 50 000 евро. Според вас първите две стойности, които цитирах, адекватни ли са или би следвало да се променят? Вторият ми въпрос към френския финансов посредник. Какво бе сътрудничеството ви с Европейския инвестиционен фонд до момента? Има ли какво да се подобри в тази област? Ще дам думата на докладчиците в сянка. Хавиер Лопес. Ehm, благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря на всички присъстващи и взели участие в дебата. Благодаря на представители на Польската комисия. Интересно беше да чуем натрупания към до момента опит. Нашата политическа група е доволна от функционирането на настоящата програма. Първо, защото наличието на подобно микрофинансиране, разбира се, насърчава равнопоставеността в обществото и достига най-вече до хората, които в момента са изолирани от традиционното банкиране. за нас този подход, този аспект на програмата е много важен. А, втори важен аспект за нас са самозаедите лица и микропредприемачите. Както казаха нееднократно нашите експерти, голяма част от хората, които се възползват от програмите за микрофинансиране, са били безработни и по този начин учава създаването на работни места. И затова смятам, че трябва да обмислим подобряването на подобна програми за микрофинансиране за бъдеще. Има действително прекрасни примери за успеха на програмата, като опита, който чухме от бенефициента днес, но ми се струва, че към момента резултатите, които постигаме, прехите резултати за бенефициентите са доста скромни и смятам, че трябва да се постараем да увеличим броят на бенефициентите. Защото близо 12 000 бенефициенти, според мен, е доста скромен брой. Бих искал да чуя мнението на колегите от комисията. Как смятате, че можем да увеличим броя на крайните бенефициенти на програмата? Също така, съгласно данните, които разполагаме, 36% от ам, бенефициентите на микрофинансирането са жени. Смятате ли, че това е естествени тенденции или смятате, че тук има разминаване, което трябва да бъде преодоляно? Смятам също така, че трябва да се преразгледа определението за микрокредит. Трябва да се обмислят и услугите за консултации и съпътстване на микропредприемачите. Разбира се, подобни мерки са много важни в областта на микрофинансирането, но преди всичко имаме нужда от законодателство в държавите членки, където такова все още няма. Uh, Renate Weber, would you like to yes, ask some Thank questions? you very much, Chair. Well, first of all, I have to say that I'm uh, a very enthusiastic... Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред държа да отбележа, че аз много силно подкрепям тази програма и насърчавам Европейската, призовавам Европейската комисия каквото и да смята да направи за оценката и продължението на тази програма да не се достига до неприпокриване на настоящата програма и нейната програма наследник. Смятам всъщност, че оценката трябва да се направи по-масштабно, т.е. не само да се съсредоточаваме върху боя на крайните бенефициенти, но да си дадем сметка, че този тип микрофинансиране осигурява работни места и за други хора, облагодетелства семействата на получателите на микрокредити и дори разработва дори да подпомага за подобряване на състоянието на някои конкретни региони. В моята страна на сметка на страна, страна, например, тази програма даде възможност на хора в най-отдалечени региони да имат достъп до кредитиране и това разбира се имаше отражение не само върху личния живот на получателите на кредити, но и върху общността като цяло. Освен това, програмата да беше използвана за предоставяне на финансова подкрепа, но и не само на финансова подкрепа, но и чрез консултации и съвети се оказа подкрепа на хора, които се занимават с селскостопанска дейност и които не могат, не са в състояние да създадат съответния правен субект, който ще им даде възможност да искат кредитиране от банките. Така, например, чрез тази програма фермери или хора, които са наследили фермите от родителите си, ще имат възможност да се възползват от заеми за новосъздадена предприятие. Защото обикновено хората в това в тази позиция не разполагат с необходимите първоначални средства, които им позволят да кандидатстват за кредит за новосъздадено предприятие. Така че като цяло ми се струва, че голям брой дейности биха могли да бъдат подпомогнати може да се осигури подкрепа както на отделни лица, така и на микропредприятия чрез тази програма. Също така е много важно да се учим от най-добрите практики. Аз лично ще организирам в края на месеца един семинар, в който ще вземат участие бенефициенти от Румъния, България, Холандия, в който ще вземат участие и финансовите посредници – И важно да се обменят практики за постижение, стигнали до възможно най-голям брой хора. И този вид практики трябва да, си, да намери своето място в новата програма. Тоест не само финансовата подкрепа, но и всеки друг вид подкрепа, същата истинска промяна за бенефициентите. И моят а, въпрос към Европейската комисия е следният. Възнамеряват можете ли да използват вече постигнатите добри резултати в настоящата програма в по-нататъчната ви дейност? Благодаря ви. Председателката, благодаря госпожо Вебер. Не знам дали има представител на ГОЕ. А зелените, вероятно. Вие не искате да се изказвате в момента. Тициана Бегин, искате ли да се изкажете?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 бих е, искала да благодаря всички, които допринесоха за това толкова интересно изслушване днес. Искам да благодаря и на господин Пинто е, за неговото свидетелство, ако мога така да се израдя. Едно, е, едно свидетелство за реалния живот. Виждаме какъв е истинския живот, каква е действителността. И ние самите понякога сме склонни да водим мащабни дискусии, да обсъждаме законодателство, без да съзнаваме същинската си отговорност спрямо гражданите. Така че в този случай, ако мога да поговоря положително, установяваме, е, какви резултати могат да се постигнат чрез прогрес. Прогрес е инструмента за микрофинансиране. Той е изключително е, важен. Специално в Италия е, ние е, внасяме част от своите заплати на подобен, в подобен фонд. Подобен фонд, чиято цел е да отпуска заеми за предприятия. Така че първо и основно е да вярваме в подобни инструменти. И за това аз смятам, че тези инструменти трябва да станат повече на брой, по-ефективни, с по-голям обхват и, е, както казаха много от колегите, ние трябва да се опитаме да достигнем до възможно най-голям брой граждани без посредничеството на банките. Така че аз е, подкрепям изцяло подобни инициативи. Е, както каза господин Пинто, е, важни са не само парите, важни са познанията, които се придобиват е, и подкрепата, с която се ползват хората. Административния и финансови аспект са важни, но при дадено начинание, при дадено предприятие има и други важни аспекти. Председателката Господя, сега давам думата на госпожа Делор Шартие. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да ви благодаря за това толкова интересно изслушване. Имам пет въпроса, по-скоро забележки по това, което чухме. Първо, по разпределението на достъпа до микрокредитите между жените и мъжете финансовата криза оказа много тежко въздействие на жените, които работят. Те са навсякъде в Европейския съюз, те изпитват изключителни економически затруднения. Дори мисля, че видях крива, е, според която жените имат много по-малък достъп до микрокредитите спрямо мъжете. Така че е, какви корективи предвиждате? Не можем да оставим природата да действа самоволно. Когато удари економическата криза, трябва да можем да се мобилизираме около определена тема. Втора точка. Връзката между микрокредити и социално приобщаване. Социалното приобщаване е изключително важна цел. Е, това е една категорична цел на Европейския парламент, особено за периода 2014-2020 година, чрез Европейския социален фонд тук в Европейския парламент ние воювахме, за да наложим на държавните и правителствени ръководители 20% от Европейския социален фонд да бъдат специално насочени към социалното приобщаване. Вие виждате ли такава воля във всяка една европейска страна, е, която да се постигне чрез микрокредити? На трето място е, е, чух е, за Микростар, че благодарение на Микростар и така нататък, това, което разказахте, е, ми направи удоволствие и ме вълнува. Вълнува ме, защото е чисто човешка, но защото показва, че Европейския съюз може да бъде полезен. Доколко обаче Европейския съюз се вижда на място? Доколко става ясно, че бенефициентите тръгват от някъде, но с помощта на европейски пари? Да, европейски Европейския съюз съществува. Той е създаден за мен, за мен като европейски гражданин. Страхувам се, че ние изпадаме в пералнията на измиването на фактите. Те стават нещо бледо, нещо банално. На четвърто място Става ясно, че е, микрокредитът има изключително важна роля в случай на заболяване. Ови, заболяване за банките означава отказ на достъп до кредити. Мисля, че е, това също е много важно звено от веригата. И последното, което ще кажа, се отнася за госпожа представителката на АДИ. Добре, разбирам това, което казахте, че работният език е английски, че трябва да се попълват формуляри на английски и така нататък. Кажете го на госпожа министърката на образованието във Франция, която иска да унищожи езиковите училища, езиковите гимназии и европейските класове. One, please. Думата има господин Хетман. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-сърдечно благодаря на всички онези, които се изказаха по тази толкова важна инициатива. Нека от своя страна добавям, че инструментът е от изключително значение, тъй като той допълва дейността на търговските банки. Няма да повтарям банални констатации. Знаем, че по-голямата част на, от европейската економика се опира на малките и средни предприятия. Затова трябва да насърчаваме и техния достъп до капитал. Трябва да допринесем за диверсифицирането на източниците им на финансиране. Голямото търсене финансиране по този механизъм показва, че средствата по него не са достатъчни. Установявам също така, че изготвеният доклад не е изчерпателен. Знаете ли, например, защо е толкова висок процентът на отхвърлените заявления. Около 2000 заявления са били отхвърлени. Трябва да можем по-подробно да обсъдим този въпрос, да установим какви са причините може би една от причините са прекалено сложните процедури за кандидатстване, така че микропредприемачите да не могат да се възползват от финансиране по механизма. Има и още един въпрос, а именно въпроса за въздействието на механизма върху националните економики. Не сме си отговорили в достатъчна степен на този въпрос. Председателката, благодаря. Бяха зададени немалко въпроси. Нека първо дам думата на представителката на комисията, тъй като някои въпроси бяха директно отправени към вас. Съжалявам, госпожо Харкин, не видях, че искате думата. Заповядайте. Ще бъда съвсем кратка. Проявявам особен интерес към тази тема, тъй като на времето бях докладчик в Сянка по въпроса за първата програма за микрокредитиране. Наистина ми се искаше да знам какво е постигнато по тази програма. Преди 2-3 месеца разговарях с структурата за микрофинансиране в Ирландия. Бях впечатлена от това, което ми докладваха там. Тази структура функционира от две години и през тези две години е допринесла за разкриването на хиляди нови места. Тази година към тях ще се добавят още хиляда Изразходени са 12 милиона евро. Ще бъдат създадени 2000 работни места в 430 предприятия. Много благодаря на нашите гости. Имам няколко въпроса към тях. Съгласна съм с госпожа Моран Шартие за социалното приобщаване и социалното въздействие. Когато преговаряхме по темата тук в парламента, установихме, че Микрофинансирането се свежда не само до предоставянето на кредити. Важно е от него да проистекат и положителни последици за обществото. Запознах се набързо с изготвения документ и установих, че тази конкретна цел подпомагането на социалната економика като че ли не е постигната какво е мнението на нашите гости по този въпрос? Второ, има ли информация за разходите на работно място, на новосъздадено работно място? Важно е да се постигне социално приобщаване, но важно е да си отговорим и на въпроса за разходите. Следващият ми въпрос като нека първо уточня, че може би не съм ви разбрала правилно. Гостът ни от Франция заяви, че би искал да се постигнат четири цели. За последната заявихте, че с нея ще са свързани доста високи разходи. Имам предвид подпомагането и наставничеството. Как се вписват подпомагането и наставничеството в системата, в която вие работите? Не смятате ли, че отделните структури трябва в по-голяма степен да обвържат дейността си. Има и още един въпрос, по който работи парламента в момента, а именно създаването на национални звена за контакт. Четейки документа, ставам с впечатлението, че такива не са създадени в повечето държави членки. Още нещо показаното от госпожа Моран Шартие. Става дума за европейско финансиране, което предполага и необходимост от публичност. Националните звена за контакт могат да допринесат за постигането на публичност. Още веднъж благодаря на нашите гости. Благодаря най-вече на нашия гост, който ни разказа за успеха, който е постигнал с помощта на този механизъм. Важно бе да ви изслушаме. Председателката благодаря. Давам думата на представителката на комисията, госпожа Андрея Майер. След това ще дам думата на всички останали наши гости. Бяха зададени много въпроси, но моля бъдете кратки в изказванията си. Госпожа Майер, благодаря постигнатото до момента в рамките на преговорите за програмата Правоприемник. Те се състоят от две части. Първо гаранциите и второ финансираните инструменти. Частта за гаранциите предстои да бъде подписана през идните седмици. Финансираните инструменти. Току-що започнахме разговорите по този въпрос. Механизмът прогрес ще действа до 2016 година, така че няма да има вакуум по отношение на финансираните инструменти. Бе зададен и въпрос за изграждането на капацитет, но не знам какво се имаше предвид капацитет на ниво посредници, доставчици на микрофинансиране или на ниво микропредприемачи. За това ще дам отговор и за двете. На ниво финансови посредници в рамките на новата програма е предвидено финансиране за изграждане на капацитет, както и за техническо подпомагане под формата на обучение за доставчиците на микрокредитиране. Имаше няколко въпроса за наставничеството и обучението като услуги за крайните бенефициенти. Тези мерки не могат да бъдат финансирани по програмата Правоприемник, тъй като разходите биха били прекалено високи, биха като се има предвид бюджета, с който разполага тази програма. Парламентът и съветът постановиха, че доставчиците на микрокредитиране би следвало да предоставят по един или друг начин такива услуги на получателите на кредити. Може, например, да се гарантира допълняемост към проектите финансирани по Европейския социален фонд. Тоест може да се осигури финансиране от други програми. Такива мерки за наставничество и обучение могат да бъдат предоставени и на, извършвани на доброволни начала. Имаше въпрос и за уравновесеното представяне на половете. Да, наистина само 37% от получателите на микрокредити са жени но ако сравним това с средната стойност на жените предприемачи в Европа, която е 30%, то ще видим, че сме над средната стойност за Европа. Разбира се, този резултат дългосрочен план няма да е удовлетворяващ. Затова в рамките на програмата Правоприемник един от критериите за подбор на финансовите посредници е наличието на портфейл, в който се гарантира уравновесеното представяне на половете. I think so there was still one question related to the um, ESF. Uh. Бе зададен и въпрос за Европейския социален фонд и за 20%, които трябва да бъдат разпределени за социално приобщаване. Ако държавите членки проявят воля да инвестират в микрокредитиране, комисията и по-точно с законодателите предвидиха възможност за инструменти за финансиране в няколко области. Една от тях е и микрокредитирането. Току-що приключи работата по оперативните програми. Ще видим колко финансови инструмента ще се прилагат в бъдеще. Това бе всичко от моя страна. Не искам да отнемам от времето на изказване на останалите гости. Давам думата на господин Ериксон от Европейския инвестиционен фонд. Thank you. Um, first on the, uh, Благодаря ви. Първо на въпроса до какъв брой получатели на микрокредити сме достигнали. Към момента в, в, в, според временната оценка броят е 12 500. Към момента по мои оценки сме достигнали около 37 000 и е, крайната ни цел, както знаете, е 46 000. Така че данните, които бяха предоставени, бяха, са възоснова на днешните данни в края на 2013 година. Разполагаме с средни стойства по отношение на равновесието между мъжете и жените, но в някои отношения се оказва, че над 50% от кредитополучателите са жени, в някои 75%, е, но средното равнище е 37%. И с което може да сторим е да насърчаваме отделните посредници да съблюдават за, за равенството между половете, защото при някои от големите посредници, броят на жените кредитополучатели е по-малък. По въпроса за английски език, използван а, при договорите, това е въпрос свързан с, а, за сътрудничеството между Европейския инвестиционен фонд и посредниците. По голямото случай от посредниците имат възможност да, да да докладват на националните си езици. А и пак казвам, това по никакъв начин не засяга крайните бенефициенти на програмата, като те винаги имат възможност да отговарят народния си език. По въпроса на социалните приобщаване винаги сме се съсредоточавали върху не банковите институции, като АДИ и Микростарт, за да гарантираме, че действително има възможно най-високо равнище на социално приобщаване. Вярно също така, че трябва да се съсредоточим върху предприятия, занимаващи се с, с, с социално предприемачество, но се оказва, че в много държави членки предприятията в социалната област са по-големи от предприятията, които са, могат да бъдат допустими за финансиране чрез програмите за микрокредитиране микрофинансирането като цяло се, наистина е насочено към а, социалното приобщаване на самите предприя... предприемачи, докато социалното предприемачество слага акцента върху естеството на дейността на предприятието, т.е. социалната работа въпроса на равнището на отказ за заеми, вярно, той е сравнително висок, но ние работим чрез финансови посредници и в много случаи посредникът в крайна сметка поема риска. Ние само предоставяме гаранциите, така че посредниците използват своите вътрешни стандарти при отпускането на кредитите и те вземат решение дали съответният кредит е надежден или не. Беше направен един коментар по определението за микрокредит. Аз също смятам, че трябва да, да има по-гъвкаво определение. В момента спораме с една определение, което се прилага и целия Европейски съюз, но очевидно, че какво можете да направите с 25 000 евро в Европейския съюз има много голямо значение къде живеете. В някои държави това е съществена сума, в друга е почти е, смехотворна. Така че смятам, че сега сте предвид и показатели като е, БНП, нагло от населението и други. Благодаря ви, госпожа Корин Адстрам, представител на Рамбо има думата. Добре, е, ще се опитам да взема отношение по някои от точките, е, които споменахте тук. Е, сега наставничеството и обучението. Това е един от аспектите на инструмента, който не се прилага от всички микрокредитори. Господин Пинто говори е, за значението е, на съветите, на наставничеството, изобщо на близката връзка с е, институцията за отпускане на микрокредити. Това е много важно за постигане на резултатите във връзка с, с средствата, които се отпускат от институциите за микрокредитиране са реално наставничество. В други случаи има връзка с банковия съветник, този, който отпуска заема, има диалог по кредита, какъв е бизнеса, какви цели искате да постигнете и така нататък. Това е част от наставничеството. Както спомена е, представителката на АДИ, за много от посредниците е трудно да извършват всичко това без допълнително финансиране. Така че в крайна сметка цената е висока. Вие знаете, че е, лихвените проценти са високи, така че ако няма подкрепа от Европейския институт, е, излизат много скъпо. Е, за 10 000 е, заем, 10 000 заем всъщност излизат около 15 000. Така че без публична подкрепа микрофинансирането е невъзможно. И все пак много е важно кредиторите да отпочват да подкрепят тези инструменти и трябва да се засили подкрепата именно от тяхна страна. Тук трябва да бъде поставено ударението в програмата. Сега, по включването на жените или процента на жени предприемачи, при оценката виждаме, че от 28 инструмента, 7 са насочени специално към жените. Или е, под формата на стратегия, или в желанието си да ги привлекат. Е, другите просто идват на вратата и искат кредитиране. Ние смятаме, че това може да се засили. Може да се засили при настоящия вид работа с Европейската комисия и Европейския фонд. Сега, социалната економика понякога е сложно да се разбере от посредниците какво значи социална економика. Понятието е политическо в значителна степен. Как го тълкуваме? какво означава то по същество. Аз мисля, че за финансовите посредници е важно да има насока, да си има предвид какво точно какво точно се разбира под социална економика? Социално приобщаване ли е? Търси ли се финансиране за е, групи в неравностойно положение или поне както аз разбирам, става въпроса за сдружения с идеална цел. Тоест, е, е, услуги и лица, които работят в името на социалната економика. Това е което имах да ви кажа. Госпожа Костие, не знам дали правилно ви произнасям името, от ГУЕ. Имате думата. Благодаря. Е, аз на свой ред искам да дам няколко отговора. Колегите дадоха отговор на част от въпросите. Аз искам да кажа нещо за жените и за достъпа на жените. Разбира се, че винаги има какво да се желае. Винаги е необходимо подобни инструменти да бъдат в по-добра степен допустими за жените. Това се отнася за АДИ, но и за други инструменти за микрофинансиране. Важното е жените да са клиентки, е, те са е, много повече, отколкото жените, които създават предприятия във въпросните страни. 43% от получателите на микрокредити са жени в АДИ, докато жените предприемачи във Франция по принцип са 23%. Така че ние отиваме отвъд рамките на своята дейност, правим всичко необходимо, за да насърчим жените не просто да взимат микрокредити, но и да създават предприятия. По въпроса за видимостта, доколко клиента в крайна сметка създава, че работи с европейски пари, вече се каза, че в е, всички информационни материали до договора за отпускане на заем има строго задължение клиента да бъде уведомен, че средствата са от Европейския съюз. Госпожа Харкин зададе въпроса за себестойността на едно създадено работно място. Мога да отговоря от името на АДИ, защото ние проследяваме цената. Сега цената за 2000 е 2000 евро. Е, горе-долу това е цената на един е, безработен във връзка с конкурентоспособността. Това е цената за да се помогне на някого. Така че е, чрез подкрепата за микрофинансиране ние помагаме за създаването на работни места, вместо просто да изплащаме обещетения за безработни въпроса как да помагаме на структурата за микрофинансиране да поемат цената за наставничеството. Госпожа Матстром вече отговори. Искам само да кажа, че тези е, е, е, инструменти могат да се обърнат към европейските програми за социални фондове, но вие знаете, че достъпа далеч не е лесен. Има програми, които са написани в всяка държава членка, има и програми за отделните региони. Програмите са сложни, както преди няколко години по програмата Жест Мин от фонда ФЕДЕР част от европейските социални фондове трябва да бъдат достъпни само и единствено за структурите за микрофинансиране. Е, колкото до договора на английски, не искам парламента да говори за това е, пространно но искам да ви кажа, че тук в тази зала ние всички се ползваме от услугите на превода. Някой от нас се нуждаят от тях, е, докато 60% е, от тези, които са получили микрофинансиране по тези програми, също се нуждаят от превод, поне от време на време. Благодаря, господин Пинто. Ако желаете, можете да кажете няколко думи. Е, de ma part, bon, c'est vrai que c'est quelque part, c'est tout, tout ce monde qui est ici. Благодаря ви. Радвам се, че имах възможност да си изкажа пред а, хората, които в някаква степен взимат решенията, колко средства ще се отпускат, а, в кои държави членки ще има микрофинансиране и т.н. нататък. Ние, бенефициентите на микрофинансирането, без вас нямаше как да постигнем успеха. Аз без микростарт нямаше да успея да създам предприятието си, микростарт нямаше да успея да го направя без европейско финансиране. Така че в известна степен благодаря на всички ви. От друга страна обаче трябва да се съсредоточим в най-важното. Какво е по-важно? Хората или парите? Хората са важни, обучението е важно, финансирането е важно, така че нека да обединим всички е, тези елементи, за да не се смятат хората вече за социално слаби, а да се зададат възможности за тяхното развитие. Това е най-важно за мен. Още веднъж ви благодаря. Thank you all. Uh, Mr. as Благодаря ви, господин. Uh, during a few minutes. The floor is yours. Председателката, благодаря ви. Думата има докладчикът господин Шулце. Благодаря, ще бъда съвсем кратък, тъй като нямаме много време. Още веднъж ви благодаря, госпожо председател, че отделихте време за днешната проява. Много добри бяха както изложенията на нашите гости, така и въпросите на колегите депутати. Със сигурност всички те ще залегнат в текста ми. Наистина е удоволствие за мен да работя по един текст, който ще получи толкова широк отклик в пленарната зала. Още веднъж благодаря на всички ви, благодаря на нашите гости. Ще продължа да си взаимодействам с вас по време на работата по доклада. Ще го представя на 15 и 16 юни. Предстои съгласно настоящия си график да гласуваме по текста през месец октомври. Благодаря на госпожа Кае и на целия секретариат на Комисията по заетост за досегашното ни взаимодействие. Благодаря господин Шулце. Проекто докладът ще бъде разгледан на 15 и 16 юни. Крайният срок за внасяне на изменения е 23 юни. Гласуването в Комисията по заедост ще се състои на 12 и 13 октомври. Благодаря на всички ви за участието в дискусията. Благодаря за многото нови неща, които научихме днес. Микрофинансиране, това не беше ли нещо, за което смятахме, че се практикува в Индия и в други части на света? Поне така смятахме преди 20-40 години. Факта, че микрофинансирането се използва днес в Европейския съюз, така както се е използвало в други части на света преди десетилетия, доста говори за нас. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – политиката на сближаване и маргинализираните общности. Давам думата на докладчика, господин Адам Коша. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony! Az idő rövidségére való tekint. Уважаема госпожо председател, тъй като нямаме време, ще се спра само върху онова, което смятам за най-важно. Няма да се изкажа по целия текст. Има четири елемента, които трябва да изтъкнем към момента. Първо, заложено е на карта бъдещето на работни места. Искам да обърна внимание на комисията, че след 2020 година ще намалее броят на економически активните лица, но ще се увеличи конкуренцията на пазара на труда частният сектор след 2020 година ще може да предоставя по-малко работни места, отколкото сега. Най-вече работни места за ниско квалифицирани лица. След 2020 година те ще бъдат сред маргинализираните групи. Освен това, дългосрочната безработица ще продължи да е на явление в Европейския съюз. Това число и в по-богати страни като например Люксембург и други. Ще се спре върху резултатите от проучването ПИЗА за областта на средното образование. Младежите в Европейския съюз постигат по-низки резултати от съучениците си в Азия, например. Затова мисля, че трябва да поставим ударението на образованието що се отнася до маргинализираните общности. На трето място ще се спра върху разликите между отделни региони и географски райони. Тези разлики се наблюдаваха и в миналото. Те се дължат на економически фактори и не би трябвало да прерастват в разлики в социално отношение или в възможностите за трудова заетост. Нека също изтъкна, че становището ни ще бъде представено и на Комисията по регионално развитие. Има един не толкова важен проблем, който искам да изтъкна пред секретарията. Гласуването по доклада в Комисията по регионално развитие бе отложено. Вчера обсъдихме графика с секретарията. Изглежда не е възможно да напаснем графика си така, че да го съгласуваме с този на Комисията по регионално развитие. Затова нека се придържаме към първоначално договорения график, да се надяваме, че Комисията по регионално развитие ще гласува за нашето предложение. Благодаря, господин Коша. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Моля да бъдете кратки, за което съжалявам. Господин Пирински от групата на социалистите и демократите. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Докладчикът обърна внимание на основните предизвикателства, свързани с цялостното развитие на положението с заедостта и моделите на различните образователни модели. Убеден съм, госпожо председател, че ние като комисия по заетост можем допълнително да представим визията ни за прилагане на политиката на сближаване, за да отговорим на тези конкретни предизвикателства, свързани с маргинализираните общности. Защото самото понятие маргинализирани общности е лесно разбираемо. Има различни видове подобни общности и трябва да се опитаме да направим проучване на е, различните видове и състоянието на тези общности и, след това да създадем целенасочено обучение за тях. И трябва също така да видим как можем да обвържем тази наша целенасоченост с а, работа в Европейския парламент по междинната оценка на стратегията Европа 2020 година и изобщо да разгледаме как се насочват инвестициите в Европейския съюз като цяло, защото има тенденция да се стига до економически обосновани решения, а тук говорим за мегализирани общности, т.е. имаме нужда от целенасочена воля за осигуряване на финансова и техническа подкрепа за преодоляване на предизвикателството, които са изправени мегализираните общности. Така че ми се струва, че наистина трябва да направим своя принос за подобряване на доклада. Разбирам, че разполагаме с необходимото за това време и трябва да се възползваме от него. Благодаря ви. Рената Вебер, Рената Вебер от името на Алде. Да, благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на господин Коша за неговото проекто становище. Според мен то се съсредоточава точно върху въпросите, които са най-важни. И се възползвам от присъствието на докладчика сред нас, две, сред нас тук днес, за да отбележа, че според мен докладът е изготвен от Комисията по регионално развитие прекомерно, почти изцяло се съсредоточава върху ромската общност. Въпреки, че по принцип трябва да обхваща всички маргинализирани общности, на практика в доклада има препратки само към ромската общност. И бих искала да подчертая нуждата по, да се огледаме по-добре около нас. Защото на, в центъра на Брюксел има маргинализирани общности, ако малко по-внимателно погледнете. Има такива общности и в а, предградията на Париж, но има такива маргинализирани общности и в най-отдалечените региони и е важно да гледаме на маргинализираните общности по възможно най-широк общ начин чрез мерки за подобряване на заедостта и образованието. Ако обаче постигнем, подигнем въпроса за достъпа до пазара на труда и нуждите за образование в магнезираните общности, разбира се, от една страна е очевидно, че ниско квалифицираните работни места ще намалеят като брой, може би няма напълно да изчезнат, но ще намалеят за бъдеще. Но едновременно с това различни поручвания ясно обясняват, че е, хармонизираните, че политиките, които по някакъв начин третират всички, няма как да дадат резултати в подобни общности. Говорим за общности, където хората нямат възможност достойно да се препитават. такъв случай единствената възможност, която им остава е да напуснат региона, в който живеят. И затова пак казвам, смятам, че в доклада на Комисията по регионално развитие проблема трябва да се разгледа от, ня... от различни възможни перспективи. Разбира се, ще продължи работа с докладчика в нашата комисия и дори с докладчика в комисия по регионално развитие, ако тя го сметне за уместно. И в крайна сметка ще подкрепя казаното от господин Коша, а именно важно е комисията по заетостта да може да, да приеме своето становище, за да може и нашето становище да бъде включено в становището, което ще бъде прието от комисията по регионално развитие. Благодаря ви. Благодаря, не виждам така, че във всяка от името на ГОЕ но виждам, че колегата от зелените тук имате думата. Аз съм не само докладчик в Сянка, в комисията по сетост, но и съм докладчик в, водещата комисия. Много съм изненадана, госпожо Векер, че вече разполагате с проекто доклада ни, защото, както господин Коша каза, в момента временно отлагаме обсъждането на този проекто доклад в комисията по регионално развитие, така че ми се струва, че по-добре е да обсъдим цялата тема малко по-честно и открито. И бих искал също така да ви помоля, ако ако има процедура, процедурна възможност, тъй като обсъждането на доклада беше отложено по технически причини в Комисията по програмно развитие, да отложим обсъждането му и то в Комисията по заетост. Но това е по-маловажен технически въпрос. За сега бих искал да благодаря на господин Коша за неговият проект от доклада. Той е една добра отправна точка за по-нататъчната ни работа, но ми се струва, че ние като зелени, групата на зелените искаме да обърнем внимание на няколко други аспекта. Първият е Кого имам предвид с определението маргинализирани общности? Да, искаме да имаме едно възможно най-всеобхватно определение на маргинализирани общности, но не бива Според нас не бива да пренебрегваме най-голямото етническо младсинство в Европа, именно ромската общност. Споменахте заетостта и възможностите за създаване на работни места. Нашият доклад като момент се съоточава върху нисквалифицираните и средно квалифицираните работни места, но бихме искали да видим няколко и малко повече мястото на високо квалифицираните работни места за бъдеще. В един от параграфите заявявате, че имаме нужда от краткосрочни мерки за превенция на безработицата. Може би може да ни обясните какво точно имате предвид тук и какви подобни инструменти, използвани в миналото, са дали добри резултати. Имам и още един въпрос, свързан с параграф 1, където говорите за преструктуриране на прекалено мащабни структури. Какво друго бихме искали да бъде добавено в доклада? Според нас комисията по заетост може да разгледа Европейския социален фонд и начинът по който различните програми по него могат да допринесат за приобщаването на марганизираните общности. По този начин ще се постигне много добра добавена стоеност между работата на комисията по заедост и комисията по оригинално развитие. Може да се спрем и на въпроси като образованието, където може да има мерки на, на всяко едно равнище в Европейския съюз, как може да се избегне сегрегацията в, в образованието и как трябва да се даде шанс на всеки. Защото тук не говорим само за възможност да достъп до работа, но и за достъп до образование много често. е много важна тема, която ще обсъдим в Комисията по регионално развитие е въпросът с сградния фонд и за това, че градирането на социални жилища е важна част от мерките за борба с социалната маргинализация. Също така ще обсъдим заделените средства за социални жилища в Европейския социален фонд. Друг важен елемент е как средствата от Европейският фонд за най- нуждаещите се може да се използва за приобщаване на марганизираните общности. И ми се струва, че можем да имаме принос в, тази гледна точка в, в Комисията по заетост. И не на последно място трябва да погледнем Европейската програма за заетост и социални иновации и как тя може да се използва за приобщаване на марганизираните общности. Струва ми се, че имаме много неща да обсъдим и с нетърпение очаквам по-нататъчното ни сътрудничество с вас, господин Коша, и с останалите докладчици в Сянка, за да изготвим едно добро становище към доклада в комисията Реги. Благодаря ви. Госпожа Бекин, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа от името на колегата си, която поради заболяване днес не може да участва в заседанието ни. Ще прочета нейното изявление. Благодаря на господин Коша за изготвения проектотекст и съдържащите се в него предложения. Според мен трябва в по-голяма степен да поставим акцента върху образованието и обучението. Във всяко едно общество борбата срещу бедността и маргинализацията изисква по мащабни инвестиции в образование и обучение, в това число и професионално обучение. Ще трябва в по-голяма степен да се инвестира в обвързването на училищата, университетите и деловите среди. Благодаря на докладчика за предложенията за мерки в средносрочен план за борба срещу безработицата. Прекалено висок е броят на безработните, така че не можем да се съсредоточим само върху мерки в дългосрочен план. Благодаря на докладчика за наистина много добрия текст. Благодаря, госпожа Лопе Фонтане. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. тъй като преводачите скоро ще трябва да си тръгнат. Нека подобно на всички благодаря на докладчика за проекто Становището. В рамките на много кратък срок той успя да включи всички относими аспекти в рамките на само една страница. Преводът към испански никак не е добър, затова се запознах с френския вариант на текста, за да мога наистина да разбера какво предлага господин Кош. Съгласна съм с него за това, че след няколко години повечето работни места за ниско квалифицирани лица просто вече няма да съществуват. За това трябва да разработим мерки, които да могат да бъдат приложени в краткосрочен план мерки за преквалификация и по-висока пригодност за трудова заетост. Друг колега с право заяви, че маргинализираните общности трябва да бъдат дефинирани по-разширително. Ромите са най-многочислената такава общност, но има и други маргинализирани общности. Не съм съвсем съгласна с това, което казва господин Коша в точка 3 а именно, че представителите на маргинализирани общности понякога извършват дейности, изискващи средна квалификация. Ромите много често нямат официално придобито образование – Много голяма част от представителите на маргинализирани общности са всъщност ниско квалифицирани. Благодаря. Давам думата на господин Коша. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Още на този етап Виждам, че взаимодействието ни ще бъде много интересно. Според мен темата заслужава вниманието, което й отделяме. Ще бъда кратък. Съгласен съм с докладчика в сянка на социалистите. Мисля, че ще включа предложенията на социалистите. Много е важно, според мен, да се преразгледа действащото законодателство. Ще трябва да си отговорим на въпроса доколко то е в услуга на маргинализираните общности. Участвах в тристранните консултации. ЕНП се опитваше да се наложи за увеличаването на размера на финансирането за маргинализираните общности. Докладчикът Сянка на Зелените зададе въпрос за закриването на прекалено мащабни структури. В тази част от доклада имам предвид структури за хората с увреждания в държавите членки няма достатъчно средства за тези структури, затова те ще трябва да бъдат закрити, ще бъдат заменени с от услуги на ниво отделни общности. Нещо, което според представителите на хората с увреждания ще бъде проблем. Необходими са ни по-добри определения, но според мен трябва да подходим внимателно към прекалено разширителните определения. Те могат да ни изиграят лоша шега в бъдеще. На ниво маргинализирани общности се наблюдава висока степен на мобилност. В един момент хората могат да принадлежат към такива общности, след това могат да изпаднат от тях. Искам да се спра и върху краткосрочните мерки. Имам предвид мерки за борба срещу дългосрочната безработица. Дългосрочната безработица е сред най-големите рискове за хората от маргинализираните общности, тъй като ги вкарва в социален капан, от който не могат да се измъкнат. Благодаря на представителя на либералите. Запознах се с текста, изготвен в Комисията по регионално развитие и също останах с впечатлението, че той като че ли прекомерно поставя акцента върху ромската общност. Но това няма нищо лошо. Това е подходът възприят от докладчицата. Тя от своя страна трябва да се вслуша в гласовете и на други колеги от други политически групи и да ги отрази в доклада си. Това е и моята задача в качеството ми на докладчик по становище. Жилищното настаняване също е много важен въпрос, който ще включа в текста си. А що се отнася до ефикасността на Европейския социален фонд, мисля, че в рамките на определен срок ще ни бъдат предоставени достатъчни данни, така че да можем да направим анализ. Има крайен срок за предоставянето на данни. Току-що започна периодът на финансиране, така че сега трябва да се съсредоточим върху събирането на данни, върху сравнителния анализ, така ще си създадем по-добра представа за маргинализираните общности, ще установим кои инструменти ще им бъдат от полза и кои не. Предстои да организирам среща с докладчиците в Сянка. С удоволствие ще работя заедно с тях. Сроковете. Крайният срок за внасяне на изменения и датата на гласуването по текста. Подкрепям искането на докладчика от Комисията по регионално развитие. Вчера с секретарията обсъдихме всички възможни варианти. Но не е възможно нашият график да се измени така, че да бъде напаснат към графика на Комисията по регионално развитие. Затова се спрях върху друг вариант. Нека се придържаме към първоначално изготвения график и изготвим становище, което да е добра отправна точка за Комисията по регионално развитие. Благодаря. Благодаря, господин Коша. Както казахте, има проблем. Не можем да внесем промени в графика си, което означава, че проектостановището ще бъде разгледано до 7 май. Крайният срок за внасяне на изменения е 13 май. Приемането на становището е на 23 юни тук при нас, а в Комисията по регионално развитие ще се гласува на 7 септември. Благодаря ви. Сега ще направим кратка почивка. Ще продължим в 3 часа след обед като ще започнем с едно много интересно изслушване. Благодаря ви за участието. only 30 minutes. I thought it would be two.